Можем ли да започнем? Bene, buongiorno a tutti. Buongiorno a... Добре, добро утро. Предлагам да започнем. Предстои ни дълго гласуване. Моля, заемете местата си. Ако няма възражения срещу дневния ред, той се счита за прият. По технически съображения е Днес не може да бъде осигурен превод. Всички езици на нашата комисия липсват финландски, литовски и словенски. Нека ви обърна внимание също така, че Цялото ни заседание ще се излъчва на живо по интернет. Немалко хора ще ни гледат. Точка трета. Одобрение на протоколите от заседанията от 11 октомври 2012 година, 5 и 6 ноември 2012 и 26 ноември 2012. Ma della PAC. Come sapete... Преминаваме към гласуването по текста за реформата на общата сълскостопанска политика. Бяха внесени хиляди изменения, почти 8000. Докладчикът и докладчиците в Сянка работиха много усилено за изработването на компромиси по най-важните изменения. Ще започна с няколко уводни думи във връзка с преките плащания, но всъщност думите ми въжат за всичките четири текста, по които ще гласуваме днес и утре. Няма да гласуваме по докладите в рамките на процедурата по първо четене. Ще гласуваме за предоставянето на мандат за водене на преговори съгласно член 70 алинея 2 и член 70а от правилника за дейността на парламента. Целта ни е да гласуваме относно мандата за предоставяне на преговори по време на пленарното заседание през март 2013. Мандатът ще се състои от изменения към предложенията на комисията. Размерът на средствата, посочен в законодателните предложения, е ориентировачен. Той може да бъде определен окончателно след постигането на споразумение за многогодишната финансова рамка. Член 70а от правилника ни предоставя правомощия да продължим работа по реформата на ОСБ, дори при липсата на многогодишна финансова рамка. Тоест, нашата комисия продължава да упражнява пълен контрол върху съответните текстове. Можем още сега да излезем с становище, без да знаем конкретния размер на средствата за ОСП. Надяваме се да започнем преговори с съвета непосредствено след провеждането на гласуването в пленарната зала през март. Нека ви припомня, че тъй като са внесени много наброй изменения, няма да можем на 100% да гарантираме съответствие между текста и списъка за гласуване. Ако има несъответствия, секретариатът ще трябва да направи някои изменения, най-вече по отношение на точките от преамбюла, които трябва да отразяват съдържанието на членовете. И ако има несъответствия, ще гласуваме допълнително, за да спазим демократичния принцип. По всички компромисни изменения ще гласуваме електронно. Първото гласуване, което ще проведем сега, ще бъде електронно. Става дума за... Зада di mano per essere più rapidi. Bene. По измененията за горната граница. Нека също посоча, че няма да приемам устни изменения. Ако допускаме устни изменения, няма да си спазим графика. Предстоят ни два важни дни, така че се надявам, че ще подходим дисциплинирано. Преди да изпитаме системата за електронно гласуване и преди да пристъпим към гласуване, нека попитам Луиш дали иска да вземе думата за няколко минути. Сеньор президент, não vou perder muito tempo, porque Благодаря, господин председател. Не искам да ви отнема много време, понеже наистина е много голямо по обем гласуването. Преди да преминем към него, оставяйки на страни въпроса за резултата от е, резултатите, искам да благодаря на всички, на членовете, на сътрудниците, на съветниците на политическите е, групи, експертите, всички, които дадоха безценен принос и е, създадоха условия за взаимодействие между всички. Каквото и да стане с гласуването, благодаря преди това на всички. И сега Жозе Бове има думата. Аз искам само да кажа във връзка с текст на 70 изменение. Аз нещо не разбирам. Всички знаем, че това е нещо ново, защото това беше прието през ноември. И тази нова процедура ме кара да се запитам за начина по който ще приемем текста на пленарното заседание. Доколкото разбирам, а, Нямам проблем, защото текста беше разгледан на триалога, но това, което ме тревожи, че а, текста ще бъде прехвърлен на, комис... на съвета на председателство, председателския съвет. И това няма проблем, но ние ще гласуваме не само по текста, а по измененията, които трябва да бъдат а, предложени от. А, групите и това задава известен проблем, защото ние не сме провели дебат в пленарното заседание и всъщност в, плен, в, в пленарното заседание ние ще се окажем с текст, който е гласуван днес и няма да бъдат отчетени измененията предложени от групите. И това ми създава известен проблем за демократичния процес, защото по този начин няма да може да имаме дебат по същество по текста. Това е въпроса ми. Аз а, а ако няма някакво обяснение, което да ми даде възможност да разбера за какво става дума, ще гласувам против. José Bové avremo un pieno dibattito in plenaria, quindi non ci sono dubbi interpretativi sull'articolo 70 e comunque eh, io direi di procedere rapidamente con il voto. Avanti. Innanzitutto iniziamo con un test sui voti elettronici. Votiamo sulla nostra commissione. Нека да проверим системата на електронно гласуване. Кой е за? За комисията по е, селско стопанство Проверихме, мнозинството е в голям мнозинство за нас, социалистите и демократите имат един глас повече. Бихте ли проверили? И сега гласуваме още един път. Кой е за нашата комисия? Моля, гласувайте. Отново проверка. Добре. Нещата а, са наред, не промените нищо и моля внимавайте. Нека да започнем с, с измененията, с електронно гласуване, изменение 111. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Започваме да гласуваме по компромисите. Компромис А. Кой е за електронно гласуване? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се компромис Б, режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис С бис или С А. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. СА се приема. Компромис Д. Режим на гласуване. Край на гласуването. Компромис Д е прият. Сега по гридинг имаме две възможности. Гласуваме възможност едно. Option One. Край на гласуването. Приема се. 20 с 22 гласа за, 21 против. И сега преминаваме към компромис F. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис Г. гласуването. Приема се. И така, продължаваме. Сега гласуваме с вдигане на ръка. Изменение 325. 325. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 326 и 327 е за? против, въздържали се, отхвърля се. 328 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 344 за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, Изменени 8 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, ще трябва да проверим електронно режим на гласуване по осмо изменение. Край на гласуването отхвърля се. Член 2. Изменение 356. Гласуваме с дигане на ръка. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Член 3. Реджи 5 за, против, въздържали се, отхвърля се, 9-4 за, против. Ще проверим електронно 9-4. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към член 4, 358 на Гърлинг за против, въздържали се, отхвърля се, 359 за, против, въздържали се, отхвърля се, 360 за, против, въздържали се, отхвърля се, 361 за, против, въздържали се, отхвърля се, 362 за, против, въздържали се, отхвърля се 363 за, против, въздържали се, отхвърля се 364 за, против, въздържали се, отхвърля се 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имаме изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 368 за, против, въздържали се, отхвърля се. 369 за, против, въздържали се, отхвърля се. 371 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV11, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 372, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 373 за против, въздържали се, отхвърля се. 374 за, против, въздържали се. Ще трябва да проверим 374. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. 378 отново на Дантен. Кой е за? Против? Съжалявам, отново ще трябва да проверим. 378. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас в повече. 384 Електронно гласуване. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 383 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 386 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 387 за. Против. Въздържали се. Приема се. 388 за. Против въздържали се, мисля, че е отхвърлено. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. 382 на Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 Николеско за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 11 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджетен контрол 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 389 за, против, въздържали се, отхвърля се. 390 за, против, въздържали се, отхвърля се. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. nb 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 394. Извинявайте, казва председателя. Questo no, questo? Sì. Questo. 408, voto al 4. 408 на Хазлин. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. NB14 и 409 за против въздържали се отхвърля се 410 Ферейра и други за против въздържали се отхвърля се 411 за против, въздържали се, приема се, 412 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към 455 за, против, въздържали се, отхвърля се. 456 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявайте, 456 е, се е прието, 459 за, против, въздържали се, отхвърля се, 460 за, против, въздържали се, отхвърля се, 23 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се 461 за, против, въздържали се, отхвърля се 463 за, против, въздържали се, отхвърля се 464 за, против, въздържали се, отхвърля се 465 за, против, въздържали се, мисля, че е прието. 466 за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 за, против, въздържали се, отхвърля се. 470 за, против, въздържали се, отхвърля се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се, 473 за, против, въздържали се, отхвърля се, 474 за, против, за, против сега. Нека да проверим 474. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 475 за, против, въздържали се, отхвърля се. 476 за, против, въздържали се, отхвърля се. 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 478 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. 482 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ-17, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 484 за, против. Нека да проверим. Проверяваме 484 на Хойслинг. Всички ли гласуваха? Край на гласуването отхвърля се с голямо мнозинство. 485 за, против, въздържали се, приема се. 486 за, против, въздържали се, отхвърля се. NB 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 489 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 493 Извинявайте, казва председателят. Добре, сега 496. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 497. За, против, въздържали се, отхвърля се 499 за, против, въздържали се, отхвърля се 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим 500? Добре, режим на гласуване, макар че ми се струваше, че има голямо мнозинство против. Режим на гласуване 500. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с гласуване с дигане на ръка. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се 503 за, против, въздържали се, отхвърля се 504 за, против, въздържали се, отхвърля се 505 за, против, въздържали се, отхвърля се 505 Преминаваме към член 7, 508 за, против, въздържали се, отхвърля се, 513 за, против, въздържали се, отхвърля се, 27 за, против, въздържали се, отхвърля се, 516 за, против, въздържали се, отхвърля се, 525 за, против, въздържали се, отхвърля се. 527 за, против, въздържали се, отхвърля се. 526 за, против, въздържали се, отхвърля се. 528 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 529 за, против, въздържали се, приема се. 530. Всъщност 531 за 531 на Демера Гарсия за, против, въздържали се, отхвърля се. 533 за, против, отхвърля се. 534 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим ли искате? Добре, проверяваме 534 Херанс Гарсия и други колеги. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Член 8. 535. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 536. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2295 за, против, въздържали се, Приема се, струва ми се. Съжалявам, ще трябва да проверим. 2295 на Габриел и Николеско. Край на гласуването. Мислех, че е прието, но се оказва, че е отхвърлено. Изменение 28. Гласуваме с дигане на ръка. За, против, въздържали се. Приема се. Сега преминаваме направо към 685. Гласуваме с дигане на ръка. Кой е за? 685 против. Въздържали се. Отхвърля се. 686 за. Против въздържали се, отхвърля се. 687 за, против, въздържали се, отхвърля се. 688 за, против, Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. 688 на Силвестри с режим на гласуване. Край на гласуването и наистина е отхвърлено. 689 за, против, въздържали се, отхвърля се. 690 на Никълсън и прочие. За, против, въздържали се, отхвърля се. 691 за, против, въздържали се, отхвърля се. 692 за, против, въздържали се, отхвърля се. 694 за, против, въздържали се, отхвърля се. 695 за, против, въздържали се, отхвърля се. 697 за, против, въздържали се, отхвърля се. 698 за, 699, извинете, е, Габриел. Проверяваме обаче. Край на гласуването. Отхвърля се. И последното гласуване по член 10 2296 на Яр за, против, въздържали се. Да проверим. Проверяваме 2296 режим на гласуване. Край на гласуването. 2296 се отхвърля. Преминаваме с член 11. Гласуваме на блокове. Блок А. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок Б. Блок Б. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок С. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок Д. Латиница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок Е. Латиница. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок Е искате да проверим? Разбира се, моля гласувайте. Блок Е. Chiusa la votazione ed è largamente respinto. Край на гласуването отхвърля се с мнозинство блок F за блок F за против отхвърля се. Блок Г за против въздържали се, отхвърля се. Блок хаш. Блок хаш. За, против, въздържали се, отхвърля се. Блок И. Тук трябва да гласуваме отделно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 754 за. Извинявам се. Преминаваме към 37. За, против, въздържали се, приема се. 36. За, против, въздържали се, приема се. Блок Йота. За. Блок Йота. За. Ти is блок, block, no? Yeah. Possiamo votare? Можем ли вече да гласуваме? Блок J. Блок Йота. Първите пет изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега отделните членове 769 лая, 769 за, против, Трябва да проверим. 769. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 767. Родост за, против, въздържали се, не е ясно, моля електронно да гласувате. Край на гласуването. 767 се отхвърля. 38. 38. За. На докладчика изменението за, против, приема се. 774. Хойслинг. За, против, отхвърля се. 776 кота за, против, отхвърля се. 775 за, против, приема се. Така си мисля, но нека да проверим. 775 Магинес. Край на гласуването. Приема се. 777 Леярик. За. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. 779. Кьостингер. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. 779. Кьостингер. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Седемстотини осемдесет. Ферейра. За. Против. Въздържали се. 782 за, против, въздържали се, отхвърля се. 784. Никълсън. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 791 за, против, въздържали се, отхвърля се. 792 за, против, въздържали се, отхвърля се. 793 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте 793. Край на гласуването. Отхвърля се. Седемстотин за, против, въздър... въздържали се, отхвърля се. 794 за, против, отхвърля се. 801 за, против, въздържали се, приема се. Не, не, трябва да проверим. 801 Габриел. Моля, гласувайте 801. Край на гласуването. Отхвърля се. 796 за. Против. Приема се. не от... Така минаваме към член 12. 803 за, против, въздържали се, отхвърля се. 804 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега правим един голям скок. 860. 870 за, против, приема се. 869 Дантен за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Добре, проверяваме. 869 Дантен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 871 за, против, Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим. 871 Габриел. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 871. Сега 872 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 16. 2297 за, против, въздържали се, приема се. Две трябва да се провери. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 873. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 17. 874. Никълсън. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 875. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 876 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пак скачаме напред. Чудесно. Вървим много добре. Ако прекалено много забързам, дайте ми знак. 1214 Никълсън. Не. Извинявам се. 1215. Поправя се ораторът. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1200. Е, 319 за, против 17 на бюджетния контрол, за, против въздържали се, отхвърля се. 2017 1218 за, против, въздържали се 1220 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1220 221. Отхвърля се. 1223. За, против, въздържали се, приема се. Но нека да проверим. 1223. Деланш. Моля, гласувайте. 1223. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 1224. За, 1224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1225 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1228 люлинг за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 1229 но нека да проверим. 1228, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването? Не, отхвърля се. 1229 Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. 1230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1231 1231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1233 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Или не? Нека да проверим. 1233. Моля, гласувайте. 1233. Всички ли гласуваха? Приема се. 1234. Смит. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1238. Магина. За. Против. Въздържали се. Приема се. 1239. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим. 1239. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1239. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 1242 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Не говорим за страници, защото а, е, са различни вариантите на разпечатване. ...1863 Никълсън. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1865 Яр. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1866 трябва ли да проверим? 1865. Яр. За. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Чудесно. 1867 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1868 1868 за. Извинявайте, член 34. 1869 за, против. Отхвърля се. 1871 Никълсън за, против, въздържали се, отхвърля се. 1872 Андрио за, против, въздържали се, отхвърля се. Няма да проверяваме, няма нужда. 1874 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1875 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1876 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1877 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва ли да го проверим? Добре. 1878 Дантен за 1877. Край на гласуването. Отхвърля се 1877. 1878. Андрю. За. Против. Отхвърля се. Околна среда 29. МВ 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1879. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1880. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1881. Един момент. 82. Allora votiamo il 1882. 1882 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1885 Дантен за, против, въздържали се, приема се. 1886 за, против, въздържали се, приема се. 1887 за, против, въздържали се, приема се. 1888 Дорфман за, против, въздържали се. 1888 трябва да се провери. Дорфман. Моля, гласувайте. Кюсо. Кюсо е двото. Край на гласуването. Отхвърля се. 1889 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1890 Тарабела за, против, въздържали се, отхвърля се. 1891 Патрао Невеш за, против, въздържали се, отхвърля се. 1892 за, против, отхвърля се. 1893. Лея Рик за, против, въздържали се, отхвърли се. МВ-30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1894. Дорфман за, против, въздържали се, отхвърля се. 1895 за, искате да проверим 1894. 1894, Дорфман, моля гласувайте. 94. Отхвърля се. Да, отхвърля се. 1895. 1895 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1896. 1897. Не, извинявам се. Член 35, 1878, Яр за, против, въздържали се, отхвърли се. 1900, Дорфман за, против, въздържали се, приема се. Извинявам се, трябва да проверим. 1900, Дорфман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Да, прави сте. 1901 Тарабела за, против. Да, трябва да го проверим. 1901. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Също. 1903. Майер. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Можем пак да прескочим. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. 2004 за, против, въздържали се, при, приема се. Не. Грешка на езика, казва оратора. 2005 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2006 за, против, отхвърля се. 2007 за, против, отхвърля се. Член 38. Само за миг. Andiamo al successivo? Perfetto. Allora iniziamo col 2009. 2009 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2011 за, против, въздържали се. Да проверим. 2011 Дорфман за. Моля да гласувате по електронен път. 2011 Разбира се, че се приема. А, но, facciamo un altro salto. Пак прескачаме. 2055, Дантен. 2055, Дантан. За, против, въздържали се, приема се. 2056, за, против, въздържали се, мисля, че се приема, но нека да проверим. 2056 Дантан. Моля, гласувайте. 2056. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 2053 Тарабела за, против, въздържали се, отхвърля се. 2010 за, против, отхвърля се. 2058 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2059 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2060 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2061 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2062 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2063 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2064 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2065 за, против. Трябва да проверим. 2065 Силвестрис. Моля, гласувайте. Все още не е ясно. Отхвърля се. 2066 за. ...2066. Катарина Неведалова. За, против, отхвърля се. МВ-32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2068. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2069. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2070. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 95 докладчика за, против, въздържали се, Приема се. Две за, против, въздържали се, приема се. 96. Докладчика за, против, въздържали се, приема се. 2074. Хойслинг за, против, въздържали се, отхвърля се. 2075 Дантен за, против, отхвърля се. Нека да проверим. 2075 Дантен. Моля, гласувайте. 2075 край на гласуването. Отхвърля се. 2076 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2077 за, против, отхвърля се. 2078 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 2079 Лея Рик за, против, въздържали се, отхвърля се. 98. За, против, въздържали се, отхвърля се. А не, извинявам се, казва оратора, приема се. 2080 алвеш. За, против, отхвърля се. 2082 за, против, отхвърля се. 2083 Ще проверим. 2082. Моля, гласувайте. 2082. Гарсия Перес. Отхвърля се. 2083. 2083. За. Против. Отхвърля се. 2084. За. 2084 за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 39. 2085 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2086 за, против, въздържали се, приема се. Трябва ли да го проверим? 2086. Моля гласувайте. 2086. Ако всички гласувахте, край на гласуването приема се. 2096. Не. Трябва да гласуваме 2094. Никълсън. Моля. За. Против. Е, него трябва да проверим. 2094. Моля, гласувайте. Votato tutti? Ok? Ed è respinto. Bene. Eh, Avanti. 2096. Отхвърля се. 2096 Дантен за 2096 за против приема се 2097 Смит за против мисля, че се приема C'è un piccolo salto. Votiamo il 21-26. 2126 Смит. За, против, въз... въздържали се, отхвърля се. Искате да го проверим? Добре. 2126. Моля, гласувайте. Не виждам добре, но приема се, да. 21-41. Кя е фаворе. 2141. Леярик. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99. За. 99. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2144. Калиновски е за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да го проверим. 2144. Калиновски. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Наравно са гласовете, значи се отхвърля. 2145 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 2148. Искате да го проверим ли? Добре, връщаме се. 2145. Никълсън. Моля, гласувайте. 2145. Гласувахте ли всички? Двадесет на 21. Отхвърля се. Едно да имате повече късмет следващия път. 2148. ДОЦ. 2148 за, против, отхвърля се. 2150 за, против, отхвърля се. 100 докладчика за, против, отхвърля се. 2152 Леярик за, против, въздържали се, отхвърля се. 2153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2154 за, против, е, прие... отхвърля се. 2155 за, против, въздържали се, приема се. 2156 за, против, въздържали се, приема се. Член 40, 2157. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2158. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2160. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2161. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2159. За, против, въздържали се, отхвърля се. Член 41. 2162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2164 за, против, въздържали се, приема се. 2166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2167 за, против, 2167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2168 за, 2168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да го проверим? Не. Добре. 2169 Николсън за, против, отхвърля се. 2170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2171. Деланж за, против, въздържали се, отхвърля се. 2173. За, против, отхвърля се. 2172. За, против, въздържали се, отхвърля се. Следващото е недопустимо. Andiamo al 2177, Stardi. 2177, attenzione. 2177 стърди, 2177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2178 пак стърди, за, против, въздържали се, отхвърля се. 2179 Хойслинг, за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2180 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2185 дот за, против, въздържали се, отхвърля се. 2186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2188 за, против, въздържали се, отхвърля се, 2187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пак прескачаме няколко страници. Член 53 2266. Лея Рик. За, против, въздържали се, приема се. 2276 за седем за против въздържали се приема се. Искате да проверим? Майер, votazione aperta. Ma, sì, large. Добре, по изменението на Майер, нека да гласуваме. Приема се. С голямо мнозинство. 2278 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 10. Реджи 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2279 Майер за, против, въздържали се, приема се. 2280 за, против, въздържали се, приема се. 2281 за, против, въздържали се, приема се. 2200... Не. Трябва да проверя. 2284 Майер за, против, въздържали се, приема се. 2285 за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Добре, ще проверим. 9-6 за, против, отхвърля се. Сто и осем докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Recycle, considerando. Sono pochi, poi faremo una pausa, eh? Преминаваме към точките от преамбюла. Не са толкова много. Ще направим почивка, след като свършим гласуването по тях. Две на Магинес. За. Сто и дванайсет Магинес за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Точка от преамбюла 1, 112. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 113 патрал Невеш за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 1 Извинете. Бюджетен контрол 1 за, против, въздържали се, приема се. 9-1 за. Подведох групата си. Точка от преамбюла 1 нова. Ще направим проверка по конт 1 за против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Конт 1. Гласуваме електронно по конт 1, за да сме съвсем сигурни. Моля, гласувайте. Електронно гласуване по конт 1. Моля, гласувайте. Жозе, вие няма ли да гласувате? Господин Часковски, моля, гласувайте и вие. Всички ли гласуваха? Приема се. Деве едно Chi a favore? дв за, против. Деве едно против. Отхвърля се. Конт 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по конт 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. 117 Каденбах за. 117 за. Не трябва да гласуваме по 117 ли? Защото приехме 9-1. Не трябва да гласуваме по 117 за. This was rejected. Yes, because DV1 was rejected, so we should vote. ДВ1 бе отхвърлено, затова трябва да гласуваме по 117 за, против, въздържали се, прие, отхвърля се. Конд 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127. Гарсия Перес и други. За, против, въздържали се, отхвърля се. Едно на докладчика. За, против, приема се. Thank you.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 167 табарджи за, против, въздържали се, приема се. 6 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. Facciamo un altro salto. Още веднъж ще прескочим. Двеста и седемдесет за, против, въздържали се, отхвърля се. Комп 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 279 Хойзлинг за, против, въздържали се, отхвърля се. Триста и дванайсет Карло Авеш са, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, приема се. Триста и петнайсет. За, против, въздържали се, отхвърля се. 324 Стивенсън за, против, въздържали се, отхвърля се. Пред... Гласуваме по предложението за предоставяне на мандат за междуинституционални преговори. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Едно di тропо. Един глас повече от ТНП. Приема се. Гласуваме по екипа за водене на преговори, в който членуват докладчика, докладчиците в сянка и председателят. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Приема се с голямо мнозинство. Благодаря ви. Приключихме с гласуването по първия текст. Колеги, 15 минути ди брек. Ще направим 15 минутна почивка.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 Позволете ми първо да благодаря на Луиш Мануел Капулаш Сантош, докладчика и на всички докладчици в Сянка за важната работа, която извършиха. Продължаваме с текста за Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони. Това ще бъде и последното гласуване преди обяд. След обед ще гласуваме за общия регламент за общата организация на пазарите на съскостопански продукти. Утре ще гласуваме по по текста за общата сълскостопанска политика. Правилата са същите, както и при предходното гласуване. Имаме списък за гласуване. Изготвени са 37 компромисни изменения, които ще гласуваме анблок. Луиш, искаш ли да вземеш думата? Не. Добре, тогава предлагам да пристъпим към гласуване. Готови ли сте? Започваме с електронно гласуване. Изменение 74 Раймерс. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 на докладчика. Гласуваме с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11. Реджи. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12. Реджи. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13. Реджи. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14. Реджи за, против, въздържали се, електронна проверка. Гласуваме електронно по изменение 14 Реджи. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имаме два гласа в повече. Внимавайте с картите си за гласуване. Така или иначе, в случая бе прието с мнозинство. 209 на Дантан за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. Реджи за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 налвеш за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за. Извинете, 215 за против, въздържали се, отхвърля се. 216, 218, поправя се председателят. Гласуваме по 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 на Дантан за, против, въздържали се, приема се. 220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 Господин председател, не съм доволен, казва господин Агню. Понякога провеждаме електронно гласуване. Оказва се, че има два гласа в повече. След това продължаваме да гласуваме с вдигане на ръка, което означава, че продължава да има вероятност от грешки. Моля да решим този проблем. Добре, ще Продължим малко по-бавно, за да няма объркване. 231. Лавия за. Против. Въздържали се. Приема се. 232. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. Конт за, против, въздържали се, приема се. 233 за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсет реджи. Извинете, 239 лавия за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим електронно ли? Добре, електронно гласуване по 240 Санчес Шмидт. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Добре, сега имаме правилния брой гласове. Приема се. 241. За, против, въздържали се, отхвърля се. 245. За, против, въздържали се, отхвърля се. 242. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим електронно по 242 ли? Добре, гласуваме електронно по 242 Николсън. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста четиридесет и осем Габриел за. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим електронно ли. Добре, електронно гласуване по 256, Скота и други. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против. Кой е против? Отхвърля се. 259 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, отхвърля се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се. Не знам точно какъв е резултатът. Гласуваме електронно по 268. Смит. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 3, Реджи 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. 270 за, против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 274. Тарабела за, против, въздържали се, приема се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 8 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромисните изменения. Компромис 1. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Votazione Кюса. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Гласуваме електронно по всички компромисни изменения. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Questi Votiamo... NV 32. По всички тези ли ще гласуваме електронно? NV32. Кой е за? Кой е за NV32? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Гласуваме електронно по NV32. Моля, гласувайте. Environment 32. Article 6. Okay. Votato tutti? Ed è approvato. Всички ли гласувахте? NV32 се приема. Ще гласуваме още веднъж по NV32. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. 6-9. За, против, отхвърля се. Гласуваме електронно по компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Votato tutti, се е чеса на луше. Компромисо 3, адоптато. Гласуваха ли всички? Прието. Компромисно изменение 4. Електронно гласуване, режим на гласуване, край на гласуването. По компромисно изменение 4 приема се. Сега 482 за, против, въздържали се, приема се. Добре, да проверим. 484. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. NV35, questo. Only this? Yes. Votiamo NV35. Chi ha favore? NV35, кой е за? Това е член 9. Против, отхвърля се. Да проверим. Добре. Член 9, изменение NV35, проверяваме по електронен път, край на гласуването, отхвърля се. Гласуваме 561 на Каденбах за, против, въздържали се, отхвърля се. 562 на Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. NV36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 563 на Каденбах за, против, въздържали се, отхвърля се. 564 за, против, въздържали се, отхвърля се. 566 на Смит за, против, въздържали се, отхвърля се да проверим. Проверяваме 566 изменения, предложено от СМИТ. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. NV37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 569 на ферма и така нататък. За, против, въздържали се, отхвърля се. 570 Файмон за, против, въздържали се, отхвърля се. 571 за, против, въздържали се, отхвърля се. 572 за против въздържали се приема се. 574 на Дантен за против въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 574 режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 575 на Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. 576 за, против, въздържали се, отхвърля се. 577 на Готиерес и други, за, против, въздържали се, приема се. 578 за, Извинявайте, каза председателя 34 реджи за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 реджи за, против, въздържали се. Тук има много за. Проверяваме 35 реджи. Край на гласуването. Приема се. 583 на Леярик за против въздържали се приема се. 584 за против въздържали се отхвърля се. 15 на докладчика за против въздържали се приема се. 585 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 реджи за, против, въздържали се, приема се. 38 енви за, против, въздържали се, приема се. 10 на бюджетния контрол за, против, въздържали се, отхвърля се. 588 сърбо за против въздържали се отхвърля се 38 реджи за против въздържали се отхвърля се 589 Каденбах за против отхвърля се 40 МВ за против, въздържали се, отхвърля се, 590 за, против, отхвърля се, 592 Дорфман за, против, въздържали се, отхвърля се, 593 за, против, въздържали се, Приема се. Но нека да проверим. Проверяваме 593 Дорфман. Режим на гласуване. 593. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 594. Смит. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 595 Дорфман за, против, въздържали се, отхвърля се. 596 за, против, въздържали се, приема се. Член 11, 605 на Файмон за, против, Въз... Приема се. 606 на Майер за. Против. Отхвърля се. 607 на Никълсън за. Против. Въздържали се. Приема се. 609 за. Против. Въздържали се. Приема се. 612 за, против, приема се. 614 Готиера за, против, въздържали се, приема се. 616 за, Извинявайте, 618 на Майер за против, въздържали се, приема се. 618, добре, проверяваме. 618, електронно гласуване по 618. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. 619 Никълсън за, против, въздържали се, отхвърля се. 620 за, против, въздържали се, отхвърля се. 625 за, против, въздържали се, отхвърля се. 629 за, против, Приема се. 632 Гладфелдер за, против, въздържали се, отхвърля се. Член 13, 633 за, против, въздържали се, от... приема се. 634 Харкин за, против, въздържали се, отхвърля 636 кота и други за против въздържали се отхвърля се 637 за Извинете, поправя се председателя 638 за против въздържали се приема се 11 на бюджетен контрол за против въздържали се отхвърля се. Да проверим. Добре, проверяваме. 11 Конт, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Компромис 6. Електронно гласуване. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 7, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуваха ли всички? Липсва ни един глас. Приема се. Компромисно изменение 7 е прието. Компромисно изменение 8. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Голямо мнозинство за. Приема се. И сега преминаваме към 59 NV. Това е член 19. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 907 Смит за, Да, така ми казват, че трябва да бъде за, против, въздържали се, отхвърля се. 908 лавия за, против, въздържали се, приема се. 909 за, против, въздържали се, приема се. 900 за, против, въздържали се, отхвърля се. 911 Скота и други за против въздържали се отхвърля се. 912 Дантен за против въздържали се отхвърля се. Електронно гласуване по компромисно изменение 9. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Режим на гласуване. Компромисно изменение 10. Край на гласуването. Приема се. Член 21, 1083 за против, въздържали се, отхвърля се. Десет осемдесет и четири за против. Въздържали се, отхвърля се. Имаме гласуване блок. Компромисно изменение 11 е, до 15. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Един глас против, 1 въздържал се, 1089 за, против, въздържали се, приема се. И сега отново прескачаме и отиваме на компромисно изменение 16, режим на гласуване. Всички ли гласуваха? Приема се с голямо мнозинство. Сега член 29. Гласуваме амблок. Втората опция е – електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Следващия блок е с вариант А, електронно гласуване отново. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. И двете са отхвърлени. И така, ще трябва да гласуваме по-отделно измененията. Нищо работа, 4, страници. ...1289 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1290 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1291 на Ягле против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим. 1293. 1291 Ягле. Режим на гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 1292 Смит за против, въздържали се, отхвърля се. 1293 Деланге за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим. 1293 Деланж. 1293 Ако всички сте гласували, 1293 е прието. Сега, моля ви, вдигайте ясно, и отчетливо ръка. 1294 за против въздържали се приема се. 51 на Реджи. Извинявайте, един момент, казва председателя. 7 на 9. 7, 9 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 12,97 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 12,98 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре. 1298 режим на гласуване. Къстингер. Малко. Гласуваха ли всички? Приема се. Сега гласуваме 1305. Файман. За, против, въздържали се, отхвърля се. 1306 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-10 Раймер за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-12 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV96, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-18 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Искате да проверим? Добре, проверяваме. 13-18, ДЕС, режим на гласуване. Проверяваме 13-18, ДЕС. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 13.23 за, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и две за, против, отхвърля се. 13.24 Роде за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13.29 за, против, въздържали се, приема се 13.30. Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. за против, въздържали се, приема се. И сега вече можем да преминем към момент. 13.37 Тарабела. Кой е за? Против. Отхвърля се. 13.38 Каденбах са против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? Искате да проверим 13.38? Добре, проверяваме 13.38 Каденбах, режим на гласуване. Дути. Chiuso. Гласувахте ли всички? Отхвърля се. 13.40 Смит за против въздържали се 13.40 Смит за против отхвърля се Сега околна среда 98 за, против, въздържали се, приема се. 1341 Раймер за, против, въздържали се, приема се. Искате да го проверим? Добре. 13.41 Раймерс. 13.41. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приключваме гласуването. Приема се. 13.40... Не. 13.43. Предишното е идентично. Каденбах. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13.44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Връщаме се към компромисните предложения. Компромисно изменение 19. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Така можем да продължим с следващия компромис 20. електронно гласуване по компромисно изменение 20. Моля, гласувайте. Ако всички са гласували, приключваме и обявяваме, че е прият компромис 20. Сега гласуване на блок 21, 22, 34 и така нататък. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Добре. Fammi vedere dov'è. Questo? Eh. Ancora, ancora. Facciamo un po' di salti, eh? Попрескачаме. Добре. Член 34, 14, 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1461 Каденбах за, против, въздържали се, отхвърля се. 1462 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1463 Смит за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 докладчик за, против, въздържали се, приема се. 14.64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14.66 Паусен и други за, против. Нека да проверим. 1466. Гласуваме по електронен път. 1466. Моля, гласувайте. Приключваме гласуването. Отхвърля се. 1467 Родост за, против, въздържали се, отхвърля се. 1468 Файмон за, против, въздържали се, отхвърля се. 1469 Еранс Гарсия за, против, въздържали се, отхвърля се. 1470 Не, не. 1471 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1472 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1473. Данелис за, против, въздържали се, отхвърля се. 1474 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1475 за, против, въздържали се, приема се. 1477 Раймер за, против, въздържали се, отхвърля се. 1477 искате да проверим. 1477 гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. 1477. Край на гласуването. Приема се. 1481. Каденбах за. Против. Отхвърля се. 1482 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1483 за, против, въздържали се, приема се. 1484 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 моля, гласувайте. Компромис 23. Край на гласуването. Приема се. Деве 8 за, против, въздържали се, приема се. Деве 9 9, 9. За, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуваме по компромисно предложение 24. Всички ли гласувахте? Внимавайте как гласувате. Приема се компромисът. Компромис 25. Компромис 25. Гласуваме електронно. Режим на гласуване имаме. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Приема се. Компромис 26. Компромис 26. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Тогава край на гласуването приема се. Петдесет и девет на докладчика. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 16-16, Дорфман, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на компромисно изменение 27. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Прекратявам гласуването. Приема се. Член 41, 16, 65, родост и други, за, против, въздържали се, отхвърля се. Шестнайсет шестдесет седем Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. 1668 Паусен за, против, въздържали се, приема се. Член 42, изменение 1670 Сикерски за, против, въздържали се, приема се. 1671 Гутиерес за, против, отхвърля се. 1672. Сикерски е за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че се отхвърля. Трябва да проверим. 1672. Проверяваме. Режим на гласуване, моля ви, гласувайте. Проверяваме електронно, Сикерски. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Добре. Сега с явно гласуване 1673. 1673 Прендергаст. За, против. Приема се. 1674 Каденбах. За, против. Въздържали се, отхвърля се. 64 на регионалното развитие. За, против, отхвърля се. 123 на околната среда. За, против, въздържали се, приема се. Член 44, 10 на Комисията по развитието. За, против, въздържали се, приема се. 1676 Сикерски е за, против, въздържали се, отхвърля се. 1677 Готиера за, против, въздържали се, приема се. 11 на 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1678 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1679 Харон. Не, извинявам се. 1680 за, против, Трябва да проверим. Мисля, че беше прието. 1680. Ала Барт и други. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Нека да видим. Не, отхвърля се. 1681 Николсон. Това е по член 45 за, против, въздържали се, приема се. 1683 Гутиерес и други за, против, въздържали се, отхвърля се. Връщаме се към компромисите, електронно гласуване, компромисно изменение 28. Моля, гласувайте. Ако всички са гласували, прекратявам гласуването. Приема се голямо мнозинство. Член 49, 1726 Готиера. За, против, въздържали се, приема се. 1727 Тарабела. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17.28. Егле за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека все пак да проверим 1728. Моля, гласувайте. Приема се. 17.29. Скота и други. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 17.30. Каденбах. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 17.31. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 17.32. Яр. За, против, въздържали се. Приема се. 1733 Кьостингер и други. За, против, въздържали се, приема се. Седемнайсет, четиридесет Файмон. За, против, отхвърля се. 17.43 Габриел. За, против, въздържали се, приема се. 1744 тарабела за, против, въздържали се, отхвърля се. 1745 за, против, въздържали се, приема се. 1746 Майер за, против, въздържали се, приема се. 1748 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17.50 Файмон за. Против, въздържали се, отхвърля се. 17.51 за. Против, въздържали се, приема се. 1755, Файмон за, против, въздържали се, отхвърля се. 17.56. Пак Файмон за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17.57. Кьостингер за. Против. Въздържали се. Приема се. 17.58. Файмон за. Против. Въздържали се. Не знам. 17.59. 17.58. Нека да проверим. Доста бяха против и не стана ясно. Файмон 1758. Край на гласуването. Приема се. С два гласа. 1760. Файмон. За. 1760. За, против, Приема се. 1761 1761 Файмон за, против, въздържали се, отхвърля се пък това. 1762 Кьостингер за, против, приема се. 1763. Предишното ли искате да проверим? Проверяваме. 1763. 1762 Кьостингер. Моля, гласувайте. Приема се. 1763 Смит за, против, въздържали се. Приема се. 1764 Паусен за, против, въздържали се. Приема се. 1765 Кьостингер за, против, въздържали се, приема се. 1767 Файмон за, против, приема се. 1768 Майер за, против, въздържали се, приема се. 1769 1770. Готиерес и други. За, против, въздържали се, отхвърля се. Не, мисля, че трябва да го проверим. Заместник председателя иска тук да гласуваме, не мога да кажа не. 17-70 гласуваме. 17-70 гласувахте ли? Отхвърля се. 1775 Файмон. Седемнайсет Файмон. За, против, въздържали се, отхвърля се. Контрари, респинто. 1776 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1777 за, против, отхвърля се. 1778 за, против, приема се. 130 енви за, против, въздържали се, приема се. 1779 Габриел за, против, въздържали се, приема се. 1781 Дантан за, против, въздържали се. Изглежда се приема, но нека проверим. 1781 на Дантан. Моля, гласувайте електронно. Ако сте приключили с гласуването, го прекратяваме. Приема се. 1783 дот за. 1783 за. Против. Приема се. 1784 Файмон. Не. Извинете. 1786 Данчила за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1787 1787 Данчила за, против, въздържали се, приема се. 1788 за, против, въздържали се, приема се. 1789 за, против, въздържали се, приема се. 1791 паусен за, против, въздържали се, приема се. 1792 Габриел за, против, въздържали се, приема се. 1793 Майер за, против, въздържали се, приема се. 1794 Кадек за, против, въздържали се, отхвърля се. Thank you. 61 facciamo un blocco adesso, un blocco. questo blocco. Questo blocco. Dove? Dove? 82, pagina 82. Questo blocco. Sì. Andiamo a fare un voto elettronico sul block vote. Сега ще гласуваме електронно по компромис 29b, 28b и 30 на докладчика. 29А, 28А, 29Б и 30. Член 61 до 63. Гласуваме анблок. Край на гласуването. Приемат се с голямо мнозинство. 9-12. Per votazione per alzata. 9-12. Явно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девет тринайсет. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. електронно гласуване по компромис 31 до 33, член 64. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Апровато. Приемат се. Компромисно изменение 32. Моля, гласувайте електронно. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Трябва да гласуваме по 1963. Габриел за, против, въздържали се. Нека проверим. 1963. Габриел. 1963. Моля, гласувайте електронно. Кюза на Край на гласуването. Приема се. Член 66. 1989 за, против Приема се. Articolo 67. 1999. Член 67, 1999 Патрал Невеш за. Против. Въздържали се. Приема се. 2000. Скота и други за. Против, въздържали се, отхвърля се. 2001 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2002 Тремоза за, против, въздържали се, отхвърля се. 2003 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2004 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2005 Дорфман за, против, въздържали се, отхвърля се. 2006 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 19 за, против, въздържали се, приема се. 2007 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2008 и 9 Кадек за, против, въздържали се, отхвърля се. 2010 Кьостингер за, против, Кой е против? Не може да сте против, защото сте вносител на изменението. 20-10 Кьостингер за, против. Приема се. Да проверим ли електронно? Facciamo un check su 20-10 Костингер. Има голямо мнозинство, но нека все пак проверим. Гласуваме електронно по 2010 на Кьостингер. Край на гласуването. Приема се. 2012 Дорфман за. Отпада. 2018 Каденбах за. Против. Отхвърля се. 20-19 Готиерес за, против, приема се. 2021 за, против, отхвърля се. 2022 Майер за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 на докладчика за, против, Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 70 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20-23 Барандика. За, против, отхвърля се. 20 Конт. За, против, въздържали се, приема се. 20-24 Егле за, против, въздържали се, приема се. 20-25 шалдемоза за, против, отхвърля се. 20-26 Андрео за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-27 Патрал Невеш за, против, въздържали се, приема се. 20-28 Каденбах за, против, отхвърля се. 20-29 за, против, отхвърля се. 75 речи за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-30 Котиерес за, против, отхвърля се. 20-31 Каденбах за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-33 за, против, въздържали се, приема се. 2034 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2035 за, против, въздър... отхвърля се. 82, 2036, chi a Член 82, 2036 за, против, отхвърля се. 77 2037 Дорфман за, против. Ok, uh, è stato chiesto un controllo di voto per favore sul 2036 Siecherieschi. Бе поискано да гласуваме електронно по 2036 на Шикерски. Моля гласувайте електронно по 2036. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Двадесет четиридесет едно Майер за. Двадесет четиридесет едно за. Против. Отхвърля се. 78 реджи за, против, въздържали се, приема се. 2042 Файман за, против, въздържали се, отхвърля се. 2043 Готиерес за, против, въздържали се, отхвърля се. 2044 Андрео за, против, въздържали се, отхвърля се. 2045 Херанс за, против, въздържали се, отхвърля се. 2046 Извинете, 2047 Егле за, против, въздържали се, приема се. 2052 Андрео за, против, отхвърля се. 2053 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2056 Дорфман за, против, въздържали се, приема се. 2057 Деланш за, против, въздържали се, отхвърля се. 2058 Шикерски за, против, въздържали се, отхвърля се. 2059 Майер за, против, въздържали се, приема се. 2060 21 конт за, против, въздържали се, приема се. Или не? Нека гласуваме електронно по 21 конт. Респинто. Аведе раджоне. респинто. Прави сте, отхвърля се. 2062 Паулсен за. 2062 за

Отхвърля се. 2069 за, против, приема се. 2070 Папастамкос за, против, приема се. 2071 Роде за, против, 2072 за, против, отхвърля се. 2076 Франциско за, против, отхвърля се. 139 Енви за, против, приема се. Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по 139 NV. Votato tutti? Всички ли гласувахте? Приема се. Двадесет седемдесет и седем Каденбах за, против въздържали се, отхвърля се. 2081 Харкин за, против, против, приема се. 2084 Папастамко за, против, приема се. 2085 Алабард за, против, въздържали се, отхвърля се. Стой 40 енви за, против, отхвърля се. 28-8 Дорфман за, против, въздържали се, приема се. 20-90 Родост за, против, въздържали се, отхвърля се. 29.1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по 2091 барандика. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте всички. Край на гласуването. 20.93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20.95 Патрал Невеш за, против, въздържали се, отхвърля се. 20.94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20.96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20.97 Извинете, 2098 за, против, въздържали се, отхвърля се. Sì, votiamo il 2106 Remers, 2106, chi è a favore? 2106 за, против, въздържали се, отхвърли се, 2107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2107 за, против, приема се. 2108 за, против, приема се. Добре, ще проверим 2108. Мисля, че беше прието. Всъщност не, отхвърлено е. 2109 за, против, отхвърля се. 2111 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2112 за, против, въздържали се, отхвърля се, 21.13 за, всъщност 21, 22 Дантен за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 Енви за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към точките от преамбюла. Едно, деве. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Едно от конт за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно реджи за. Кой е за? Едно реджи. Против. Отхвърля се. 82 Каденбах за. Против. Отхвърля се. 83 Лавия и други за против, приема се. Искате да проверим ли? Добре, проверяваме 83 Лавия Силвестри Свиданца. Режим на гласуване. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. МВ2 за. Против. Отхвърля се. 3 NV за. Против. Отхвърля се. Гласуваме по 96 барандика за против против, отхвърля се. 98 Петрал Невеж за, против, приема се. 99 Майер за, против, приема се. 105 и Гутиерес за против, отхвърля се. Речи 4 за, против, въздържали се, приема се 7 МВ за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 5 за, против, въздържали се, приема се. Един момент. Мисля, че трябва сега да преминем към компромисното изменение – Моля, имайте малко търпение. Почти приключихме. Си, си, си, си. 174 дими. И така, 174 Димитър Стоянов. Кой е за? Против? Отхвърля се. 2.9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 Прендергаст за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 Барандика за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 барандика за против въздържали се отхвърля се 9 реджи кой е за против въздържали се приема се 196 Вестлун, Шал, Демози и така нататък за против Отхвърля се. 202 Полсен за против. Да проверим. 202 електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Отхвърля се. Реджи 10. Кой е за? Против. Да проверим. Проверяваме 10 на Комисията по регионално развитие. Край на гласуването. Отхвърля се. Последните две гласувания електронни, двете. Първо гласуваме електронно за предложението да се започнат институционални а, преговори по правило 70. Моля режим на гласуване, край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Последното гласуване. Екипа за водене на преговори, подобно както за преките помощи, председателя, докладчика и докладчиците в сянка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Уважаеми колеги, с това приключихме гласуването по развитието на селските райони. Поздравление за докладчика, поздравление също така за всички докладчици в Сянка. La parola Olenicica per il voto, proseguiamo nel pomeriggio col single... Ще продължим да гласуваме а, след обед в 3 часа доклада на Мишел Дантен. Уважаеми господин председател, дами и господа, имам въпрос. Дали не можем да предвидим да се гласува утрешното, да се проведе утрешното гласуване днес, защото може би ще имаме време да завършим днес гласуването за финансирането на е, Джовани Лавия финансирането на ОСП ще стане утре, тъй като автора няма да може да бъде тук. Джовани Лавия, имаш думата, ако си съгласен, Пауло. Това не е до молба на а, докладчик. Въпросът е дали ще имаме време да гласуваме. Аз нямам проблем, аз съм тук. А, през цялото време ще бъда тук. Така че, колеги, ако обичате, бихте ли Значи имаме един а, доклад, доклада Дантен и ако всичко е наред, с удоволствие бих приключил днес след обед. Но ако срещнем проблеми с доклада на господин Дантен, утре ще гласуваме последващия доклад. Добре, приятен обед и до скоро виждане в 3 часа.